Camilo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

Nous allons commencer la réunion dans quelques instants. On signale qu'on attend encore de la part des services techniques. Ще започнем нашето заседание след няколко минути по технически причини. Okay, it seems that we can start now. Good afternoon, everyone. Така, като че ли можем да започнем вече. Е, е, добър ден на всички. Обявявам за открито заседанието. Поздравявам първо новите членове. Колега, е, dans... Предошли на всички стари колеги, които срещам в залата. I I long... И така ще ръководя това заседание. Не съм от толкова дълго в е, НП, така че е, ще видим е, кой ще бъде също съпредседател. Целта е да конституираме ръководството на комисията Пети до избирането на нашия председател – Ръководим се от разпоредбата на член 153 от правилника на Европейския парламент. Е, има определени правила, няма значение дали кандидатът за председател ще бъде е, е, мъж или жена. При всички положения не би трябвало да има повторение на страната, от която е кандидата, когато избираме и председателя и заместник председателите е, предстои проверка на е, кворума, но е, мисля, че е видно, че всички, с, че имаме кворум. Е, господин е, Ангел Джампаски, е, господин е, Квараси Попо, е, чувате имената. Mr. Adam Коза will replace Miss Anna Michelle Azimakopoulou for the group EPP. Mr. Sven Schulze will replace Mr. Laurent Georgi Vince for the group EPP again. And then last, Mr. Dimitris Papadakis will replace Mr. Alfred Sant for the group S&D. Господин Пападакис е, е новият кандидат. Е, е, това е последното име, който се предлага от съответната политическа група. Моля, ако взимате думата, да съобщавате името си. Вие ще е, заместите е, кандидата Алкон. Да, добре, заместваме е, господин Смарадио с, с е, вас. Бихте ли казали още веднъж името на е, члена, който ще заместите? Тъй като не разбрах добре името, бихте ли го повторили? Ричард Корбет. Мерио. Мерио е името. Да, Кришен. Благодаря. Аз трябва да заместя госпожа Евран от НБ. Благодаря. Okay, nobody else it seems. Няма а, други, доколкото виждам. А, може би ще се нуждаете от картите си за гласуване. И така, сега преминаваме към избор на председателя. Първо трябва да извършим проверка на кворум. Струва ми се, че това се вижда, че имаме достатъчно членове. Ние вече ги преброихме не след обед и сега кандидатите за председател а, имат думата. Да, имате думата. Госпожо председател, за председател на Комисията по петициите предлагаме госпожа Мансерат. Има ли други кандидати? А, мисля, че няма. Той е само един кандидат за председателското място. Госпожа Монсерат, съгласна ли сте? Съгласна сте. Благодаря. Предполагам, че сте пълноправен член Попълнила сте декларацията за финансов интерес, както и декларацията за поведение във връзка с кодекса за поведение. И така, мисля, че можем просто с аплодисменти, с ръкопляскане да приемем вашата кандидатура. Поздравявам ви! И сега ще си сменим местата. First of all, thank you. I will... Преди всичко благодаря е, на всички е, за подкрепата. За мен е чест да бъда председател на тази важна комисия. Тази комисия отваря вратите е, на е, Европейския парламент за европейските граждани. И аз се надявам, че точно това е, ще бъде факт по време на следващия легислатурен период. Нашата работа е посветена на гражданите, на техните проблеми, които ще се стараем да решаваме. И е, по този начин всъщност доближаваме парламента до гражданите и не само Европейския парламент, а изобщо Обединена Европа към гражданите. Можем да работим съвместно с всички групи, струва ми се, по конструктивен начин и с чувство за отговорност и да защитаваме общите интереси на нашите граждани. Благодаря още веднъж е, на всички. А сега, ако ми позволите, ще е, продължа на испански. Ние. Чухме от изказалите се току-що, кои заместници ще заместват пълноправните членове, така че можем да продължим сега с избора на първия заместник-председател на комисията предложения за първи заместник-председател, моля. I would like to present on behalf of the Green... От името на групата на зелените Представям кандидатурата на Татьяна Зданока. Е, друго предложение? Благодаря ви. Добре. Има само едно предложение за момента. предложената депутатка, приемате ли номинацията? Да, съгласна съм с номинирането. Подписахте ли е, декларациите? Да, чудесно. Комплиментадо ло реквизитос и ал вер ке соло hay уна С това вие сте изпълнила критериите и сега има само една кандидатура за първия заместник председател на тази комисия и предлагам да я изберем с акламация. Честито и сега можете да дойдете тук отпред. Благодаря ви. И сега нека да преминем по-нататък. Е НП отправя молба към мен за думата. Госпожо председател, моля ви да прекъснем заседанието за две минути, тъй като става дума за отместване в е, листата. Трябва да обсъдя с моята група списъка на кандидатите, така че моля за прекъсване от две минути. Only two minutes. Okay. Si, minutes. Si les parece... Добре. Ако останалите са съгласни, беше отправена молба да прекъснем нашата работа за две минути, за да може колегата да се консултира със своята политическа група. Две минути пауза. Sí, apreciados. Да, уважаеми членове на Европейския парламент, отдавна изминаха двете минути и с ваше позволение нека да започнем заседанието отново. Желая ли представител на някоя от политическите групи да вземе думата? Е, НП. Благодаря, госпожо председател. Моята политическа група е днес тук за избор на председател и заместник председатели и ние стигнахме до а, споразумение между политическите групи. Надявам се, че то ще бъде спазано. Затова исках да има консултация с политическата група и по тази причина помолих да прекъснем за малко заседанието отложи... Да се отложи гласуването, извинете. се... Ние предлагаме за всеки пост на заместник-председател да се следва еднаква процедура. Имате ли други желания за изказване? Отбелязваме си, че НП желаят отлагане на гласуването. Има достатъчно депутати от тяхна страна и затова могат да внесат подобно искане. Групата на социалистите е против по тази причина. Ние ще гласуваме дали да отложим заседанието на комисията. Още не давам знак за гласуване. Който гласува зелено е за отлагане на, заседа... на гласуването. Който гласува с червено е против отлагане на гласуване, но преди това давам думата на колегата. Аз искам да посоча, че госпожа Визе е заместена от мен, господин Каняс, това беше господин Каняс, така Преминаваме към гласуване. Начало на гласуването. Перфекто. Надие ме апедито. Чудесно. Гласуването няма да бъде тайно. Ще гласуваме с дигане на ръка. Кой е за отлагане на гласуването? si les parece, como desde también los servicios técnicos. Не видяхме възражения от техническата служба, но въпреки това ще гласуваме електронно. Който гласува зелено е за отлагане, който гласува червено е за е, провеждане на гласуването сега. de 30, de 30 votaciones. Гласуваха 30 души, 18 са против отлагане, 12 са за отлагане, поради което продължаваме с гласуването. Сега гласуваме за поста втори заместник председател. Има ли кандидати? Моля. Благодаря, госпожо председател. Аз съм кандидат за поста втори заместник председател от групата Renew Europe Обвини Европа. Госпожа Милер? Приемате ли тази номинация като кандидат за втори заместник председател на тази комисия? Да, благодаря. Но благодаря ви. И тъй като няма други кандидатури, можем да потвърдим това чрез акламация. Честито и искам да ви помоля да дойдете тук отпред. Continuamos. Продължаваме. Сега става дума за поста на трети заместник председател. Има ли кандидатури? Моля. Благодаря. От името на нашата политическа група ЕКАРЕ бих искал да издигна кандидатурата на Ричард Чернецки за трети заместник председател на комисията в един от предишните легислатурни периоди той е имал възможност да работи в комисията и да събере опит. Благодаря. Sí, alguna кандидатура мас. Има ли други кандидатури? Моля. Няма да издигам друга кандидатура, но а, от името на моята политическа група Предлагам тайно гласуване. Necesitamos, como usted bien sabe, necesitamos... Седем депутати обаче трябва да са за в подкрепа на подобно искане. Става дума за тайното гласуване. Колко депутати са съгласни с това предложение? Моля, вдигнете ръка ако сте съгласни. Да гласуваме тайно. Добре? Има 7 депутати, поради което ние ще гласуваме електронно, тайно. Има ли други кандидатури? Има само за сега една кандидатура, който гласува зелено е за това лице, за този кандидат, който гласува червено е против. Започваме. Сега електронното гласуване, начало на електронното гласуване. Estos son nulos, ¿no? Son... sí. Um, el resultado de... Сега да обявя резултата. 31 депутати гласували, 18 са за господин Чернецки, 10 гласа против и 3 въздържали се. С това господин Чернецки е избран за трети заместник председател на комисията. Моля, елате също тук отпред в президиума. Si, les parece, pasamos ya a la... И сега бих казала, че преминаваме към последното гласуване за четвърти заместник председател на комисията. Има ли предложения? Господин Пападакис. За... Кристина Маестре Мартин де Алмагро, де леди Сицин. Долагаме Мартин де Алмагро. Благодаря. Има ли други предложения, освен това? Ако не, тогава можем да я под... приемем чрез акламация. Честито! Мисля, че сте подала всички необходими декларации и признавате и приемате номинацията честито. Okay. Inform, uh, informo a los diputados de que... Искам да информирам депутатите от тази комисия. Има достъп до ЕПИ 5, това е базата данни, където са регистрирани петициите и можете да намерите всички документи по петициите, ако депутат желая собствените му асистенти да имат такъв достъп, той трябва да подаде молба в секретарията или да изпрати имейл с всички детайли. Ние сме раздали пакети за добре дошли. Там е описана работата на нашата комисия през следващият е, мандат, за сега само на английски, мисля, че е, разполагате с тези материали, след това ще бъдат преведени на всички езици. Ще се видим отново на 4 и 5 септември в Брюксел и това ще бъде първото редовно заседание на комисията. Пожелавам ви приятна лятна отпуска. Благодаря.